Good morning, everybody. Добро утро, колеги! Добре дошли на нашето последно заседание преди лятната вакансия. Ще започнем с разглеждане на проекта за становище относно повторното използване на информация в обществения сектор. Джулия, нашия докладчик, имат думата. Благодаря, госпожо председател. При разглеждането на тази директива за повторното използване на информация от обществения сектор беше представена от комисията. Това е едно много важно предложение. Идеята е всъщност много повече данни, и най-вече динамични данни, които се променят в реално време от обществения сектор да бъдат налични, което ще бъде от много голяма полза за бизнеса, за потребителите и обществото като цяло. Съгласно правило 53, разбира се, е, комисия ИМКО е водеща и може да изготви, може да изготви становище. Ние проведохме вече една първа размяна на виждания. Разгледахме кои са ползите от ползването на подобни данни. Разгледахме въпроса дали това ще породи разходи за обществената администрация. И всъщност дали това ще бъде и от полза за самата администрация. Е, предложихме идеи за структуриране на тези данни за самата администрация, защото някои части от администрацията дори също имат затруднения за достъп до данните. Ние предлагаме също така да се ограничат възможностите за обществената администрация да изисква такса за достъпа до тези данни. Защо? Опита показа от една страна, че в повечето случаи тези разходи всъщност а, е, а, е, не а, е, водят значително до финансиране на достъпа. И Очевидно, трябва, разбира се, да се плаща нещо, това е факт. Но от друга страна, налагането на такси а, ще доведе до концентрация. Ще има а, предприятия, дружества, които ще могат да си платят тази такса, докато по-малки предприятия няма да имат тази възможност. И разбира се, посланието на гражданското общество беше също да се а, премахне тези данни. Ето, защото като примери бяха дадени, например, данните на Google Maps. Нали, това няма да бъде изобщо никаква, да доведе до никакви такси, до никакви разходи за обществената администрация, но пък може да подпомогне различни отворени проекти, като например Street Maps, планове на градове, улици и така нататък. Така че обществения сектор, разбира се, също трябва да даде своя принос, не да се облегчават големите дружества, а всъщност да се насърчава конкуренцията. И всъщност това са така ограничения за такси, налагането на такси, които ние предлагаме. И ние, разбира се, описваме ситуациите, случаите, в които администрацията може да налага такси и изрично да се отбележи в директивата какъв тип данни всъщност е, могат безплатно да се предлагат за ползване. Комисията предлага акт по делегация. Това е съществен въпрос в самата директива. И като съзаконодател ние предлагаме въвеждането на приложение, на приложение, където се описват различните видове набори от данни. И за целта на този списък, това предложение, което аз изготвих, разбира се, аз получих препоръки от обществения сектор и разбира се, колегите могат да направят допълнения или изменения. Разбира се, комисията е тази, която може да определя критериите за високото качество на тези данни. Сега друг въпрос, който разгледахме. Как именно подобни набори от данни могат да бъдат използвани по най-добрия начин на европейско ниво. Например, държавите членки могат да изградят такива е, мрежи е, за класифициране на данните, но друга възможност е, например, подобни данни да бъдат събирани и структурирани на европейско ниво, защото, разбира се, може да има и искания за достъп а, до тези данни извън Европейския съюз, извън Европа комисията предлага един цифров пропуск, така да се каже, Single Digital Gateway. Това може да се окаже едно добро решение. искам сега да се спра на така наречените динамични данни. Разбира so се, в реално време тези данни. Идеята е тези данни в реално време да могат да бъдат ползвани. Според нас от техническа гледна точка това е напълно възможно, когато има искане за достъп, съответният администратор ще обработи искането бързо и а, достъпа ще бъде съответно а, разрешен или не но това трябва да става много бързо, защото в противен случай няма да има смисъл от ползването на тези така наречени динамични данни. Идеята е те да бъдат ползвани в реално време. И а, ние имаме и изменение 18, което разглежда този въпрос. Достъп до данните от обществения сектор, разбира се, трябва да се базира на определени критерии, например лицензии, които са рестриктивни или не, къде може вече предоставено разрешение за ползване, то да позволява повторно ползване на тези данни. Идеята е всъщност да, да не се осложнява ненужно работата в администрацията – Така че целта е да окоръмжим администрацията всъщност да използва вече такива разрешителни или лицензии, които са налични. Освен това, ние предлагаме да се промени е, заглавието на директивата Open Data Directive. Директива за отворените данни. А, ние бихме желали всъщност е, да увеличим осведомеността, повече хора да знаят, че съществуват такива данни, да ги насърчаваме е, да ги ползват е, повече от един-два пъти. На последното заседание на докладчиците в Сянка разгледахме основните точки и е, така повечето колеги са на мнение, че всъщност е по-добре наистина да включим приложение, в което да описваме различните категории а, данни. Сега а, обсъдихме, разбира се, въпросите за на, налагането на такси и така нататък. Надявам се бързо да преминем по това досие. Идеята е да се приеме становището а, в същия срок, както и с комитията ИТРЕ, която е водеща, за да започнат, разбира се, и преговорите. Надяваме се също така, че съвета ще постигне общ подход по време на австрийското председателство, и което, разбира се, ще позволи започване на трилозите. Всички докладчици в сянка помагаха изключително много те, разбира се, споделиха своите приоритети, своите виждане и очакваме, разбира се, всички изменения. Може да ги внасяте днес до обяд. Аз няма какво повече да променям в моето установище, само някои пояснения. Е, като разбира се, позовавам на директивата за базите данни, но се придържаме към това, което е в е, становището. Надяваме се, след лятната вакансия непосредствено да започнем преговори по компромисните изменения. И гласуването ще бъде на 10-11 октомври. Благодаря ви. Сега думата имат докладчиците в сянка. Господи, госпожа Сабине Ферхейн, НП. Благодаря ви. Това предложение на комисията е много положително, защото всъщност отразява много добре ситуацията. Идеята е голям брой информация, набори данни от обществения сектор да се използват от широката общественост. Че факт е, че тази, този вид информация е, е, ще бъде много полезна не само за гражданите, но и за бизнеса. Мисля, че всички сме на едно мнение по този въпрос. Искам да благодаря на Юлия Реда за проекта, стан, проекта за становище. Разбира се, по някои въпроси имаме някои малко по-различни. Различно виждаме и идеята е всъщност да подхода да бъде балансиран. За нас е много важно през цялото време да се следва принципа на субсидиарност, т.е. държавите членки а, да имат право да взимат решения, т.е. държавите членки и общините, защото това са правомощия на държавите членки по тези въпроси. Те да преценяват а, кои набори от данни да се публикуват и кои не. И смятаме, че това трябва да остане правомощие на държавите членки. Директивата за информацията от обществения сектор, ПСИ, разбира се, ще се прилага и, и за напред. Тоест, тези данни, които се захранва в този отворен процес, разбира се, трябва да отговарят на определени критерии. Това е, трябва да е факт. Тоест, не може е, да се наложи общо задължение за всички да е, събират данни и да ги публикуват, а само наистина тези данни, от които има смисъл по-нататък да се ползват. Що се отнася до ам, наборите данни с определени, определена стойност. Ясно е, че има информация, която ще е по-стойностна от друга информация и смятам, че всъщност администрацията е тази, която трябва да преценява кои са тези данни. Но това не би следвало да става посредством делегиран акт от страна на комисията. Не смятаме, че това е удачно, защото комисията не би трябвало сама да преценява Радвам се, че и в становището се следва тази позиция. Както казах още веднъж, подчертавам колко е важен за нас принципа за субсидиарност, т.е. държавите членки да бъдат тези, които да преценяват кои данни, кои набори от данни ще бъдат публикувани. Сега, по въпроса за разходите. Ясно е, че събирането на данни, тяхното класифициране е свързано с време, с средства, има данни, които разбира се не просто администрацията или обществения субект, публичния субект просто решава, че трябва да събере някакви данни. има смисъл от тях. ние проведохме различни разговори и срещи с представители на обществения сектор. разгледахме действащия текст на, на директивата. Видяхме, че някои разрешителни или лицензии са били доста скъпи което възпрепятства, разбира се, определени по-малки предприятия да кандидатстват за получаването на подобни разрешения. Така че е хубаво да бъдат разгледани всички тези аспекти, свързани с разходите, защото все пак това ще, се отрази върху данакоплаците. Нали? Ако има смисъл от тези данни, това ще бъде добре и за цялото общество. Така че е хубаво да, трябва да разграничаваме между данните с определена стойност и данни, които и данни, които всъщност могат безплатно да бъдат предоставени с, и да бъдат обработвани не с толкова много усилия, а разбира се данни, където, които, които се налага определено обработване, то да се налагат и съответни разумни такси. Ако разбира се, определени правни субекти или предприятия желаят индивидуални данни, доста да получат достъпа до индивидуални, то следва те трябва да си платят разрешението или лиценза. А, така че няма смисъл този принцип да се налага върху абсолютно всички видове данни. Сега, разбира се, че въпросът за намаляване на тежестта е много важен. Ние не бихме желали всъщност да се натоварва администрацията излишно. Разбира се, ако се налага повече персонал, то това трябва да е свързано с допълнителни приходи, а не може просто да натоварваме общините с това задължение. Сега, що се отнася до частни и публични фирми? Това е интересен въпрос. В съображение 22 в преамбюла е ясно отбелязано. Частни предприятия сами решават дали да предоставят собствени данни на разположение или не. Но също времено трябва да имаме предвид, че публичните предприятия всъщност се конкурират по този въпрос с частните. Защото пазара вече е либерализиран. И виждаме, че ако публичното предприятие е задължено да предоставя информация, то много често частния сектор не го прави и трябва да видим доколко можем да наложим някакви изисквания тук. Нямам никакъв проблем, разбира се, частните предприятия да плащат за информация, която искат индивидуално, но нека всъщност да не забравяме, че трябва по еднакъв начин да третираме частните обществени предприятия. Сега от социалисти и демократи госпожа Якон Сари има дума. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на докладчика за прекрасната и работа върху това досие. За съжаление, не мога да кажа същото за комисията. Въпросът за стойностните, високостойностните набори от данни, масиви от данни не е уреден в този проект. По никакъв начин не е засегнат. По принцип Подкрепям създаването на масиви с висока стойност с оглед техния потенциал от економически и обществени ползи и възможността за безплатното им ползване от потребителите. Обаче в проекта няма списък, няма оценка на въздействието и няма методика за сформирането на тези масиви. Възнамерявам да внеса изменения във връзка с член 14 относно списъка на високостойностните масиви от данни. Също така възнамерявам да внеса разяснения в приложното поле. Това, което се предвижда като допитване до обществените предприятия, е, трябва да е доброволно и това трябва ясно да бъде заявено. Приветствам намерението на докладчика за агрегиране на данни на ниво Европейски съюз. Също съм съгласна, че онези данни, които могат да бъдат подложени на повторна употреба, трябва лесно да се намират. Подкрепям и събирането на такси, но в ограничени размери. Освен това, всичко, което правим тук, трябва да бъде съчетано с много силна категорична защита на правата на, върху личните данни и съображение за национална сигурност. Благодаря много. Давам думата на Ричард Солик. Да, много благодаря, госпожо председател. Предложението на комисията е много добро и ние бихме желали да работим интензивно по неговото преразглеждане. За нас е много важно да се спазва принципа на прозрачност на европейско ниво и на национално ниво. Приветстваме трето изменение, т.е. да се следва принципа на отворените данни което ще позволява и цитиране на такъв тип данни, когато, разбира се, те вече са публикувани. Според нас би следвало да е възможно посредством ам, определени интерфейси и така нататък да, да, обществеността да получи а, достъп а, до определена информация. Това са изменения 13 и 14. Аз мятам, че данните не би трябвало да се публикуват без ограничения. А ние също държим на принципа на субсидиарност. И в европейското законодателство ясно трябва да се отбелязва кои са данните, които, например, се събират в държавите членки. Когато, разбира се, следваме европейския интерес, то тогава трябва да се събират такива данни, които са свързани, които гарантират основните права на европейските граждани. Изменение 31. Смятам, че а, а, в определението а, трябва данните да бъдат редуцирани до карти, планове, географски и така нататък. Не, мога, не може всякакъв тип данни да бъдат публикувани, т.е. държавите членки трябва да преценяват. И към момента вече се събира данни, но трябва да е ясно каква ще бъде ползата от ползван, ползата за гражданите и бизнеса. Благодаря. Thank you very much. And then for the... Благодаря. Госпожа Шаранзова. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря от своя страна на докладчика за проекта на становище. Алда винаги подкрепя откритото управление и откритите данни, поради което напълно можем да подкрепим нейните предложения. Що се отнася до идеите от наша страна, бих ги групирала в три идеи. Първо, повторната употреба на данни трябва да е възможна само ако има искане на първо място. Смятаме, че това трябва да бъде направено ясно в директива. Можем да взаимстваме тази част от директивата за информацията за околната среда и да я възпроизведем тук. Сега безплатният достъп е възприят от повечето правителства, но е полезно да бъде подчертан в текста. Е, второто направление, за което мислим е, да предложим подобрения, е, са данните, които да бъдат предлагани в реално време. Данните за трафика са полезни само ако са достъпни в реално време. Ако нещо се публикува сутринта, а вие го видите вечерта, това не е полезно. Ако има забавене, някъде по някой път, потребителя трябва да знае точно с колко ще се забави. И на трето място трябва да се подобри уредбата на масивите от данни. Картографирането и е, географските данни са едни от най-полезните данни, свързани с масиви. И тук трябва да направим повече. Докладчикът вече се е опитал да внесе необходимите уточнения чрез приложението, но смятаме, че още уточнения могат да бъдат направени. И аз е, очаквам работата с докладчика, както и бързото и безпроблемно приемане на този текст. Благодаря. Европейската комисия. Господин Иво Волман от Генерална дирекция Конект. благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за проекта на становище. Предлаганите изменения са насочени към укрепване на някои от първоначалните идеи в проекта, например именоването и преименоването. Тук са дадени предложения, които силно подкрепяме. Също така приветстваме идеите, свързани с разпоредбите за таксуване. Тук ще се стигне до по-голяма яснота и по-лесно прилагане. Същевременно има някои идеи, които заслужават по-задълбочен анализ от техническа гледна точка, както и от гледна точка на възможностите за постигане на съгласие на по-късен етап. Както вече бе казано, трябва да се анализира много внимателно съотношението между е, директивата за информация в обществена е, служба и полза и националните информационни масиви. Е, по отношение на високостойностните информационни масиви, много се радваме, че всички са на мнение, че подобни масиви имат голямо значение. И има желание с този акт по делегация да се уреди точно това, което вие ще предпишете с основния акт. Същевременно трябва да има възможност за гъвкавост. Тоест, ако има списък, той трябва да не е изчерпателен и ние да имаме известна свобода да определяме точно кои масиви ще бъдат открити. Благодаря ви. Очакваме работата по нашия проект върху окончателния доклад. Finally... Благодаря ви. Благодаря и Джулия Реда сега. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за техните конструктивни бележки, както и на Комисията за градивния и подход. Вече проведохме техническо заседание с представители на Комисията и се надявам, че Тясното ни сътрудничество ще продължи и в бъдеще с цел намирането на оптимално решение по откритите въпроси, включително високостойностните информационни масиви. Това ще стане след лятната вакансия. Използвам тази възможност да ви пожелая приятна почивка през лятото. Сега, срокът за изменение, както посочи госпожа Реда, е днес 12 часа на обяд. Ние ще разискваме този въпрос на заседанието през септември. Гласуването е насрочено за октомври. Благодаря. Okay, so I propose that we... И така предлагам да започнем гласуването последно преди лятната вакансия. Първият доклад, за който ще гласуваме, е за двойственото качество на продукти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 въздържали се, приема се. Нека проверим вота по изменение 69. Край на гласуването явно се приема. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7а за,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 въздържали се. Отхвърля се. Изменение 100 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 5 за. Против. Въздържали се. Отхвър... Нека проверим. Нека проверим гласуването по Агри 5. Close the vote. Приема се. Изменение 101 за против, въздържали се. Проверяваме. Изменение 101. We close the vote. It is adopted. Amendment 102. Изменение 102. За, против, въздържали се. Много трудно виждам как гласувате. Трябва да проверим. Не виждам дали гласуват членовете от НП.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 Отхвърля се. Now. Сега вече е много късно. Then we go to compromise 16. Компромис 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 162 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Проверяваме обаче. Изменение 162. Край на гласуването. Отхвърля се. Агри 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 17 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Проверяваме компромис 17. Приема се. Компромис 18 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Компромис 18, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Това означава, че трябва да гласуваме отделните изменения. 171 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но проверяваме. Ще проверим как сме гласували по изменение 171. Отхвърля се. 172 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ще проверим. Ще проверим. 172 изменение.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 Край на гласуването. Приема се. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри Хаш за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агрия отпада. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри. Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Нека проверим вота по изменение 10. We close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим гласуването по изменение 14. Приема се. Агри За. Против въздържали се. Ще проверим гласуването по изменение Агри С. Край на гласуването. Отхвърля се. Това означава, че трябва да гласуваме изменение 15. За, против, въздържали се, приема се. Агри Е, за, против, въздържали се, приема се. Агри Ф за, против, въздържали се, приема се. Агри Джей за, против, въздържали се. Пак, хайде да проверим как сме гласували по Агри Джей или Агри Йота. Приема се. Изменение 16 за, против,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 Отпадат, значи изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Енви 2, първа част за, против, въздържали се, приема се. ЕМВ 8, наистина 8, за, против, въздържали се, отхвърля се. Енви 9, втора част. Да, Енви 9 втора част за. Против. Въздържали се? Не е ясно. Проверяваме вота по изменение 9 на Комисията за околна среда. НВ9. Втора част. Край на гласуването. Приема се. НВ10. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. НВ13. За. Против въздържали се. Проверяваме. МВ 13, ако обичате. Край на гласуването. Then we go to NV 15 in favor, against, abstentions adopted. NV... NV 15 се приема. NV 18. So NV18? 18, yeah. 18 Okay. So we go to NV... NV18. Намерихте ли го? За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Някой иска да проверим. Добре, проверяваме вота по изменение NV18. Close the vote. Just rejected. Отхвърля се. Енви С за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Енви 4. Компромис 7A was adopted, I think. Yes, NVE. Компромис 7, 7A и компромис E а, са приети. Така че NV4. Всички ли го намерихте? За. Против. Въздържали се. Приема се. NV6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до NV9. Отпада. Отпада. Значи NV11. Значи NV11 за, против, въздържали се, приема се. NV12 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но проверяваме. NV12. Приема се. И сега окончателното гласуване електронно. Край на гласуването. Приема се с 33 гласа за, 3 против и 1 въздържал се. Поздравления за докладчика. Искате ли да се изкажете? Uh, Само да благодаря на всички докладчици в Сянка и колегите от другите комисии, на с които се радвахме на чудесно сътрудничество. Мисля, че в Европейския парламент, поне посредством нашите комисии, ясно заяви, че разликите в качеството на някои продукти на единия пазар не са приемлива практика. Благодаря ви още веднъж за всичко. Председателката продължаваме с гласуването. Следва предложението за регламент на Европейския парламент и на съвета относно оценката на здравните технологии и за изменение на директива 2011-24. Докладчик е господин Бушой. 3.17 са идентични като изменения за, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно 3.17. 70. Заповядайте. We close the vote. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. 71 отпада. 5. За, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се. Проверяваме. 72, моля. We close the vote Adopted. Край на гласуването. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 14. Искате да проверим 73? Добре. Да проверим 73, но мисля, че го приехме. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следва 77 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 79 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8 и 80 за, против, въздържали се, приемат се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Следва изменение 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против,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 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. После компромис 10. Искате да проверим? Добре. Значи директно изменение 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис съд 105 за, против, въздържали се, Отхвърля се компромис 5 за, против, въздържали се. Приема се, мисля. 17 за, против, въздържали се. Приема се. Ще проверим компромис 17. Край на гласуването. Приема се. Следва гласуване в блок 108, 109, 110, 111 за. Против въздържали се. Отхвърля се 19 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 112 за. Против въздържали се. Трябва да проверим 112. Край на гласуването. Явно е отхвърлено. 113 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 за. Отпада 116, така че сега стигаме до 119 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, Извинявайте, то действително отпада. Значи 121 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. След това гласуваме в блок на 124 до 128 изменение за, против, въздържали се, приема се. Още едно гласуване в блок от 129, 130, 23, 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, Приема се с 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. 132 за. Против. Въздържали се. Приема се. 125. Не, извинявайте, 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 134 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. Не. 140 изменение за. Против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 го отхвърляме, но нека проверим. Край на гласуването. Действително отхвърлено. 35 за. Всъщност блоковото гласуване беше прието.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 so we voted. So we vote 52 in favor. Значи гласуваме 52 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 64 за, против, въздържали се, приема се. След това 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. И окончателно гласуване електронно. Край на гласуването. Приема се с 26 гласа за, 8 против и 4 въздържали се. Поздравления на докладчика, който не е сред нас. Но със сигурност ще се зарадва. Следващото гласуване е, е гласуване за свободното движение на нелични данни в рамките на Европейския съюз гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционалната преговори, така че електронно ще гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Поздравления с 303 на 4, 4 ма възражали се. Давам думата на докладчика на Мария Кораца Билт. Благодаря, Анелин. Наистина това е огромно а, постижение. Първо четене за по-малко от 6 месеца. Това не би се случило без вашата подкрепа. Криста, Дита, Дания, Джулия. Благодаря ви много на всички, които помагаха. Марко, секретарията, Панос, Силвен и всички други консултанти от доклада от звеното за а, политиките. Благодаря много на а, естонското и българско председателство. Наистина с тяхната помощ постигнахме всичко това. Ние фактически по този начин създаваме една под, пета свобода на свед, свободния пазар. А, много важна стъпка в а, цифровия пазар да се подкрепят иновациите, да стане Европа по-конкурентоспособна. Това е пример за бъдещо А, пример за това как бъдеще можем да създаваме регламенти Европейския съюз, които водят до реални резултати и са положителни. Благодаря, Ана Мария. Следващото гласуване е за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури, помощи и услуги по решаване на проблеми. Отново гласуване относно временното споразумение следствие на междуинституционални преговори, електронно гласуване. We close the vote. And it is adopted with 33 in favor. приемаме го с 33 гласа за и 3 против. Thank you. Okay, then um, it's okay. Uh, then uh, the... Следващото гласуване. А, извинявайте, докладчика иска също да каже няколко думи. Марлене Мици, заповядайте, имате думата. Благодаря много. Благодаря на всички за подкрепата по тази изключително голяма стъпка напред за в ползата на гражданите, защото все пак става въпрос за гражданите. Благодаря на всички политически групи и по-конкретно, разбира се, докачите в сянка, комисията и българското председателство за синергията, която успяхме да постигнем. Наистина съм горда от сътрудничество, което успяхме да постигнем между европейските институции по тази важна част от законодателството, но особено съм горда от резултатите, които ние постигнахме като Европейски парламент. Считам, че сме постигнали повече отколкото мислихме, че ще успеем да постигнем. Така че това е ам, плюс за всички политически групи, победа за нашата политическа група и за всички а, съветници. И смятам, че нашата позиция е ясна Европейския портал ще предоставя достъп до административни процедури, качествена информация и ще е, комбинира всички съществуващи услуги е, с една, един, една търсачка. Много добра услуга е, за нашите граждани, които искат да работят, да живеят, да започват предприятия трансгранично в дни като тези, в които предоставяме такава услуга, можем да сме доволни, че сме парламентаристи. Това е причината, поради която сме тук. Благодаря на всички. Браво на всички! Thank you. And then our next vote Благодаря. Следва гласуване по общия бюджет за на Европейския съюз за финансово 2019 година. Всички раздели. Първо ще гласуваме по мандата. Дали всички имат, разполагате с точния документ. Първо гласуваме за мандата на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега Имко Бъдж 2 за, против, въздържали се, Въздържали се. Като че ли не всички знаят какво правим. Може би не разполагате с правения списък. So everybody has it? Okay. Всички намериха ли си документите? Гласуваме по имко бъч 2. За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по имко бъдж 3. За. А, това отпада, извинявайте. Защото две го приехме. Имко бъдж 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко бъдж 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега имко бъдж 6. За първо по коментара гласуваме и след това по цифрите. Имко Бъдж 6 коментара. За, против, въздържали се, приема се. Сега по самата цифра за, против, въздържали се, приема се. Сега Имко Бъдж 7 за, против, тук ще проверим. Значи гласувам електронно по Инкобъдж 7. We close the vote. And it... Край на гласуването отхвърля се. Имко Бъдж 8 по коментара първо за, против, въздържали се, приема се. Сега по бюджета или по-точно цифрата за, против, въздържали се, приема се. Сега продължаваме с девет. Имко Бъч 9. Първо по бележките, коментарите за, против, въздържали се, отхвърля се, а сега по цифрата за против, въздържали се, въздърж... а, отхвърля се. Имко Бъч 10 за коментарите. Гласуваме за, против, въздържали се, приемат се и по цифрата за, против, въздържали се, приема се и накрая Имко Бъч 11 за, против, въздържали се, приема се. И сега по по-обичайните списъци за гласуване по становището. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се, за, против, въздържали се, приема се. Не, това отпада. За. Извинявайте.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 Проверяваме 31. Проверка на, 20, на 31. Проверяваме 31. Моля тези, които гласуваха отново да гласуват. Край на гласуването отхвърля се. И сега окончателното гласуване електронно. Край на гласуването. Приема се с 34 гласа за 3 ма против. Поздравление на докладчика господин Селимович. И накрая последното гласуване за днес по нашия докладчик, продължението на нашия докладчик Ева Мейдел за Смит, за предоставянето на информация по отношение на вътрешния пазар. 57-58, които са идентични. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега ще направим електронна проверка. Мисля, че беше ясно, но въпреки това. Край на гласуването. Да, отхвърлено е. Сега изменение 59 и 61. Те са идентични. За, против, въздържали се, приема се. Което означава, че останалото отпада. С което преминаваме непосредствено към окончателно гласуване. Ориентирате ли се в текста, в таблицата? Everybody found it? Намерихте ли какво гласуваме? Is it clear for everybody? The... Ясно ли е за всички? Окончателно крайно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 31 за, 4 против и 2 въздържали се. С което приключваме гласуването за днес. И всъщност и преди лятната вакансия. Така че благодаря на всички. Тези, които няма да останат за изключително интересното изслушване и все пак да, да ви пожелая хубава лятна почивка.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

Okay, so welcome back. Uh, Колеги, добре дошли отново. Нека да започнем нашето изслушване относно просрочени плащания, отражение на директивата и а, стадия на имплементиране на транспониране на тази директива в държавите членки. Нека да приветстваме нашите гости. Нека да приветстваме също така и нашите слушатели по интернет, защото това а, изслушване ще се а, е, излъчва по интернет. Темата е изключително важна. А, става въпрос за борба срещу просрочените плащания, а, както между предприемачи, така и взаимоотношенията между обществената администрация и а, частния сектор. Обикновено нашия докладчик също присъства Лара Коми. За съжаление, тя трябваше да замине в Италия по семейни причини, така че тя отсъства. Сабине, ти заместваш Лара Коми, така че първо ти получаваш думата. Да, благодаря. Да, Лара Коми беше възпрепятствана, както а, ти каза, и се надявам нещата, които, да, тя трябва да свърши в Италия, да приключат добре. На 16 февруари 2011 година а, беше публикувана директивата и а, съответно на 16 март 2013 година директивата трябваше да бъде транспонирана в държавите членки. Идеята е да се предложат мерки, всички граждани и правни субекти да имат право да изискват просрочени плащания, защото не са спазени, например, договорните условия и поради други причини. Целите на директивата са всъщност да се насърчава по-доброто реализиране на вътрешния пазар – да се насърчават време, навременните плащания и разбира се да се гарантира финансирането за МСП. Директивата от 2011 година срещу просрочените плащания всъщност предвижда 30 до 60 дена за просрочени плащания. Определят се някои ограничения, когато става въпрос за плащания между предприемачи. Предвидени са също така и изключения посредством писмен документ без финансова санкция за кредитора – това въжи, разбира се, е, е, и за администрацията, но при едно условие, че плащанията при определени условия от страна на администрацията могат да бъдат просрочени и е, да надвишат срока от 60 дена. Разбира се, представени са и средните стойности на просрочване 47 дена а, средно. При, в Испания и Италия 56, в Франция 55, в Германия 32 дена, а в Обединеното кралство 26 дена е средният, а, средният срок за просрочване. Защо се наблюдават тези просрочвания в обществената администрация? Ми защото, например, често администрацията няма достатъчно средства и също така не са получени пис... разплащателни сертификати от контрагентите. Какви са решенията и за да се получат тези плащания за фирмите? Това може да доведе, разбира се, до отрицателно въздействие, до тяхната заетост, до инвестициите и като цяло, разбира се, това защити функционирането на економиката. В частния сектор хората всъщност могат да уволняват, да съкрещават работни места, да намаляват техните средства за инвестиции и така нататък Така че този, това явление в публичната администрация, разбира се, би следвало да бъде а, премахнато. А, например, предвиждат се различни възможности, като например банките да отпуснат, отпуснат бързи, а, кратки а, заеми, а, да се намалят а, различията в печалбите и по този начин да се гарантира и собствено финансиране. За съжаление, се наблюдават някои нелоялни практики в публичния сектор по отношение на частния сектор, като например проблем в издаването на фактури, те просрочват срокът от 60 дена и съответно какво може да се направи по отношение на директивата от 2011 година. Например, да се... Важно е директивата навсякъде да бъде прилагана и всъщност трябва да бъдат за целта приети максимални срокове и а, много ясни изключения. Например, в Испания и във Франция максималният срок за просрочване е 60 дена. Освен това се предлага приемането на етичен кодекс – и в екстремни случаи, крайни случаи, разбира се, да се прекъсне, например, договора. Срока трябва да бъде ясно определен, за да може когато длъжника е публичната администрация, всъщност тя да се изплати. Много е важно също така да има ясна система на санкции за да се налагат такива санкции, когато администрацията не спазва срока, както например във Франция. Е, предвидена е, е процедура за докладване, за събиране на информация, както за частния, така и за публичния сектор. Комисията ще предоставя насоки за изготвяне на обща методология, за изчисляване на плащанията и да се насърчава обмена на най-добри практики. Предвидено е създаването на експертна група, която ще се среща на всеки две години. Много е важно да се разпространява информация навсякъде, във всички държави членки по тези проблеми. Държавите членки могат да предвидят собствени инициативи, като етични кодекси, а също така и положително публикуване на имената на положителни списъци, в които се публикуват имената на длъжниците. Благодаря ви. Сега можем да преминем към първия кръг от а, дискусия. Сделки между предприемачи. Господин Люк Хандрикс е първият оратор, който представлява Европейската асоциация на занаятите и МПС. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите за поканата към нас. Искам да изразя подкрепата си към госпожа Коми и да я уверя, че пожелаваме кораж и сме на нейна страна през едните дни. Първо, както беше посочено от докладчика, това изслушване е наистина опит тази важна за малките и средните предприятия тема да не бъде забравена. Е, мисля, е, че част от е, политическото съсловие вече мисли за предстоящите идната година и избори. И мисля, че би било много положително да сложите въпроса в предизборната си програма за следващата година. Преди няколко години обсъждахме директивата. Сега положението е по-различно включително и защото днес разполагаме с повече налични данни за състоянието в различните държави членки. Има доклад от Интрум, от Грейдон, от други организации. Ние е, сега вече имаме ясен поглед върху положението на национално ниво. Има многоотраслова платформа против просрочията в Испания, която също следи ставащото в страната. Това довежда до повишаване на културата в отношенията както между предприятията, така и между предприятията и държавните органи. На времето е, всички се оправдаваха с кризата. Сега кризата вече не е релевантна, но се вижда, че макар да няма криза, Културата на разплащанията се влушава и това е явен знак, че нещо трябва да се направи. Основният проблем все още се корени в отношенията е, между държавните органи и малките и средните предприятия от една страна и малките и средните предприятия и големите предприятия от друга страна. Когато държавен или общински орган не ви плаща дължимото, се получава каскаден ефект. Вие не можете да платите на своите изпълнители и подизпълнители. А държавните и общинските органи трябва да задават примера. Те трябва винаги да бъдат на ниво. Искам да ви припомня, че през 2008 година когато се направи програма за економическо възстановяване от Европейската комисия, обществените органи в различните държави членки обещаха, че ще изплащат сумите дължими по фактури в 30-дневен срок. Виждаме, че това все още е непостижима цел. Какво да направим, за да преодолеем тези предизвикателства. Първо, смятаме, че всеки трябва да поеме своята отговорност. Винаги сме подчертавали тук това. Държавните, общинските органи, частните предприятия, е, гражданските организации имат своята роля и всеки трябва да я изпълнява. Основният проблем обаче че специално малките и средни предприятия са затруднени в отношенията си с големите предприятия. Не можем да отречем този факт. Той се наблюдава във всяка държава членка. Макар, че в северните, в скандинавските страни платежната култура, така да се каже, е малко по-висока, ако погледнете данните, ще видите, че и там има проблеми, особено при плащанията между малки и средни предприятия и големи предприятия. Също така съществуват проблеми в веригата на доставките. В някои държави членки имат добро законодателство, но въпреки това големите предприятия искат отстъпки, за да платят на време. Това е практика в няколко държави членки. Също така, големи супермаркети искат а, а, дълъг срок за плащания. 90-дневен срок, а, като предлагат малкото и средно предприятие да прекара, така да се каже, ликвидността си през банката на голямото предприятие и по този начин голямото предприятие печели двойно. Значи, всичко, което бихме предложили като мярка, може да даде резултат, но все пак зависи кой не може да плаща или кой плаща а, с забава. Тук следва да използваме различни инструменти, съчетания от тях – управление на фактурирането, посочване с пръст, но някои са прекалено големи и не се засрамват лесно, когато ги посочите с пръст. Това е проблем при особено големите фирми. В нито една от държавите членки тези проблеми не са решени. Не е решен централният проблем за недостатъчната сила, с която разполагат малките и средни предприятия в отношенията си с големите фирми. Как можем да постигнем промяна? Трябва да предприемем законодателни мерки и доброволни мерки. Мисля, че докладчикът спомена правилно някои от необходимите юридически мерки. Трябва да се изяснят юридическите условия, при които се извършва разплащането. Началната дата на срока трябва да бъде ясно посочена. Също така трябва да има юридическа яснота за това, което е явно несправедливо. Ако нещо е явно несправедливо, то трябва да е незаконно. Също така трябва да се уреди въпроса с лихвата. Често пъти, когато има забава, кредиторът се притеснява да си поиска лихвата, за да не навреди в дългосрочен план на правоотношението. Винаги има едно изкушение да се откажете от свободата на договаряне. За някои предприятия обаче свобода на договаряне не съществува. Те нямат никаква договорна или преговорна мощ. И мисля, че най-напред директивата трябва да бъде укрепена, така че да се заложат в нея и ясни условия за разплащане. Тук искам да дам пример с Холандия – там в отношенията между малки и средни предприятия и други контрагенди има установен един срок за разплащане и той е 60 дни. Това е хубаво. Решило ли е проблема? Не. Обаче, от друга страна, нашата организация има доброволни споразумения с някои големи фирми за ограничаване на срока на разплащане до 30 дни. Но пак ще кажа, по-големите предприятия винаги се изкушават да наложат в правоотношенията с по-малките си партньори срокове на разплащане, които са прекомерно дълги. 120 дни, например. Така е в селското стопанство при брането на плодове, например. В миналото органите за защита на конкуренцията са обръщали внимание на тази практика, но трудно можете да твърдите и да докажете, че голямата фирма се държи противоконкурентно. Аз съзная това и от разговорите си с представители на Генерална дирекция конкуренция. Също така при доставката на храните има доста нелоялна търговска практика – там имам известни проблеми, защото работата в Европейската комисия се затруднява от неяснотата досежно правното основание. Значи тук говорим за въпрос засягащ единния пазар. Следователно правилата трябва да са еднакви навсякъде. Имам все още няколко минути и ми се иска да се спра на поведението на държавните и общинските органи. Както казах, това, което те правят, пряко засяга частния сектор. И пак повтарям, мисля, че директивата може да бъде усъвършенствана. В някои държави членки, държавните общинските органи просто злоупотребяват с положението си е, и плащат далеч след като е изтекал срокът. Е, няма да засрамвам никого. Положението обаче се влушава. Виждаме, че дори скандинавските страни, които се смятат за пример, е, държавните общинските органи късно изплащат дължимото на малките и средни предприятия, с които имат договори трябва да има тук компенсаторни мерки. Ако не получи а, средствата си на време, а, малкото и средното предприятие, например, не, поне не трябва да плаща ДДС, по някакъв начин да бъде възмездено. В а, Испания а, има сега нов закон за обществените поръчки, съгласно който лица, допуснали просрочия в плащанията си, не могат да участват в обществени поръчки. И е, също така може да се плати направо на подизпълнителите, ако основният изпълнител не изпълнява задълженията си за разплащане. Мисля, че това са добри идеи, които могат да бъдат заимствани в други държави членки, а също така да бъдат обмислени и от европейските депутати. Е, вие е, имате връзка с управленията, с правителствата на своите страни и мисля, че можете да повлияете приемането на законодателство там. Благодаря. Преминаваме към следващия оратор, господин Касадо. Не говоря много добре испански, но той е от националната сдружение на големите разпространителски предприятия, на дистрибуторите. Имате думата. Здравейте на всички! Искам да благодаря на Европейския парламент и вашата комисия за това, че предложи да се състои подобно изслушване за обсъждане на директивата за забавените плащания. Преди да навлезна в презентацията си, искам да приветствам усилията направени от Комисията за подобряване на нормативната рамка за малките и средни предприятия. И да благодаря на Комисията и за директивата за закъснелите плащания. И съм сигурен, че ще можем да отговорим на някои от въпросите, повдигнати в рамките на днешното изслушване. Съвсем набързо искам да разгледаме нормативната рамка, макар че председателката вече направи един кратък преглед, искам да подчертая факта, че в последните 18 години след след регламента 35 от 2000 година и с прегледа през 2011 година има три основни мерки, които са предприяти – от една страна, независимостта на страните, що се отнася до закъснените плащания и също така механизмите за разрешаване на спорове, когато не се спазват задължения по договори. Разбираме, че регламента заменя националното законодателство и разбира се, Европейския съюз трябва да следи прилагането и въздействието на този законодателен акт. От страна на сектора за дистрибуция и разпространение, ние смятаме, че трябва да се отвори диалога по директивата сега и има два момента свързани с това. От една страна, изследванията показват, че държавите членки спазват крайния срок, определено от директивата. Но пък други изследвания показват, е, че средния срок е 32 дни в Европейския съюз, но зависи много от държавата членка и от сектора, за който говорим. Има разлика между различните економически оператори, разбира се. Изискват се действия от страна на комисията – над 60% от заинтересованите страни биха а, били заинтересовани от нов законодателен акт в тази област. Ние считаме, че настоящата директива не предоставя достатъчно добро равновесие между максималния срок за заплащане и гъвкавостта при методите на плащане без нарушаване на задълженията. Ние като асоциация бихме искали също така да подчертаем и рисковете, които съществуват при приложението на настоящата директива. Трябва да се спазва свободата на договаряне и това съществува като разпоредба в двете директиви от 2000-та и от 2011 година, прияти от Европейския съюз. И в Испания в закон 15 от 2010 година има забрана за това и ние считаме, че това противоречи на европейското законодателство. Бихме искали също така да посочим, че често съществува и злоупотреба с някои от условията, които бяха определени. Наистина свободата на а, сключване на договорни отношения е много важна, но тя е често част от процес на преговори и двете страни трябва да потърсят разумно равновесие между интересите. Това е особено важно, когато става въпрос за определене на окончателната цена. Директивата за плащанията изисква преговори от двете страни и обсъждане от двете страни, за да има нужното равновесие в договора. Крайните срокове за плащанията са част от основните принципи в единия пазар на Европейския съюз, но те не би трябвало да водят до твърде много закъснели плащания. И това също така не трябва да бъде в ущърп на пазара. Също така трябва да гарантираме, че когато се прилагат определени критерии за а, конкретни плащания и срокове, те трябва да са добре основани. Например, ако имаме критерии в областта на определен сектор или зададен пазар или продукт, то тогава тези критерии би трябвало да имат свои еквиваленти и за други те продукти и пазари. Искам да избегнем отрицателните последици, да не намаляят продуктите, които по трудно се възприемат от пазара. Те могат да доведат до 70% спад в качеството. Не трябва да има положителна дискриминация за международните пазари. Всичко това ние считаме за рискове и считаме, че трябва да се въведат тези изменения. Нашата цел тук е да представим най-добрите практики на Испания в областта на търговията. Директивата от 2000-та година а, беше транспонирана от а, закон а, 3 през 2004, а директивата от 2011 година бе транспонирана от в закон 15 от 2010 в Испания и имаше конкретни специфични и от 1996 е, година се спазват с различните продукти тези правила. Например, в за а, някои от пазарите, например тези на свежите продукти, като плодове и зеленчуци имаме 30 дни като ограничение, за други по-трайни продукти имаме 90, 60 дни, а за други продукти 90 и 120 дни, при положение, че документът който се предоставя е според изискванията, да речем банково нареждане и така нататък. По-малко конфликти има между економическите партньори. Ние сме третия най-голям сектор в Испания след промишлеността и технологиите. и при нас няма големи забавения на плащанията. Това се дължи на факта, че има доброволно приемена страна на доставчика за начина на плащане и предоставяне на продуктите и така доставчиците не задлъжняват и не приемат рискове. През 2008 година, 2008 година тази система беше разгледана от Европейския съд и в дело 3386 е, и беше постановено, че тя е съответствие с европейското законодателство и дори а, има ползи за кредиторите. Така че ние повтаряме, като асоциация не смятаме, че трябва да се променя настоящата нормативна рамка. Много положително се отнасяме към нея. Все пак обаче бихме били за всичко, което би повишило доброто прилагане на настоящото законодателство. Ние бихме апелирали за спазване на принципа за минимална намеса и се надяваме всички мерки, които се предприемат, да бъдат съразмерни на целите, които се търсят. И считаме, че един водещ принцип трябва да бъде свободата на договаряне, на сключване на договори. И сега госпожа Мертин от Eurochambers. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата отправена към мен. Ще се спра на въпросите, които бяхте отправили към нас, за да отговоря. И разбира се, аз се изхождам от нашите собствени е, проучвания. Е, е, също така ще се спра и на проучването, изготвено от холандската Търговско-промишлена палата. Сега, започвам с въпрос. Искате ли да ви заплатят услуга или продукт по-късно? Да не си получите на време плащането? Не, никой не иска. Аз така от 5-6 години наблюдавам а, транспонирането на директивата. Аз така също лично <laughs> съм заинтересована от тази директива, защото баща ми е предприемач. и а, всъщност не чак толкова активен в бизнеса, защото а, така, малките предприемачи са доста зависени, а, зависими от а, проблемите. И а, разбира се, виждаме какви са предизвикателствата, на които се натъква директивата. даваме си сметка за тях. Европейския доклад за плащанията всъщност посачва, че 70, около 70% а, всъщност не си дават сметка за този проблем. 59% обаче от тях не се възползват изобщо от а, предимствата на директивата. И а, ние се питаме защо? Защо те не се възползват и защо те всъщност не знаят за тази директива? Може би, а, защото а, просто явно те работят повече в национален контекст, но защо не се възползват от ползите на директивата, предимствата? Ами, може би, както и колегите казаха, 6 от 10 МСП всъщност приемат много по-дълги срокове за плащане, отколкото биха искали. 39% са помолени всъщност да приемат такива по-дълги условия, именно помолени или, или принудени от по-големи предприемачи. И това вече натиск те не могат всъщност да, да обсъждат, да се договарят, е, защото всъщност малките предприемачи не искат да рискуват сделката. По принцип. Това е, те са в слаба позиция от самото начало. Просрочените плащания, както посочиха и колегите преди малко, както и госпожа Ферхейн, всъщност са пропуснати ползи. Ами като получите е, по-късно плащането, не инвестирате, може да загубите работно място. 20% от е, е, фирмите всъщност биха създали много повече работни места. 20% посочва това, ако си получават плащанията на време, много по-бързо. Така че, всъщност, наистина това би довело до създаване на повече работни места. Сега, освен договорите и, проблемите между предприемачите. Виждаме, че от 37 дена просрочване 2017 до 42 дена през 2018 година. Това са средни стойности, нека да не забравяме това. Има дружества, които по-бързо плащат, но има и такива, които пеят, плащат още по-късно. Тук става въпрос за осреднени европейски стойности. Има в страни, където ситуацията е още по-сложна, други, кои, които е, нещата по-добре изглеждат. Сега, какво, а, на какво обръщаме внимание? 65% от европейските дружества всъщност отчитат финансови а, затруднения сред клиентите заради просрочени плащания. И виждаме всъщност каква е верижната реакция. Като имате финансови затруднения, едните, а, това се отразява и върху другите. И а, Какви са другите причини за просрочените плащания? Ами, административна неефективност. 45 от компаниите посочват този критерий. Това е много сериозен проблем. И това се прави умишлено. Има дружества, 48% от дружествата посочват, че а, е, търговците нарочно, умишлено не плащат на време. Това е много сериозен проблем. Сега ще се спра на елементите, а от законодателството, които работят и които не работят. Искам да благодаря на Европейската комисия, защото комисията наскоро изготвя едно проучване. Надявам се комисията да го представи. Така че съвсем накратко ще кажа, зависи, нещата зависят много от страните, различни решения ще проработят в различните държави членки. Както задължителни мерки могат да се прилагат, така и от доброволен характер. Сега искам да обърна вниманието ви а, върху причините за просрочените плащания. Както казах, финансови затруднения, административна неефективност и уми, умисъл. И тези а, проблеми трябва да разгледаме. Първо, финансови затруднения. Как, могат да бъде, как може да бъде решен този проблем? Естествено, че просрочените плащания са част от по-голям проблем от финансова неграмотност. Ние така го наричаме този по-голям проблем. А, просто има фирми, които просто не разбират а, какво става изобщо. Финансовият свят става много по-сложен, по-комплексен. Имахме една криза, ще имаме и друга. Това е, кризите се появяват циклично. Това е сигурно. Така че всъщност бизнеса трябва да се подготви, за да може да оцелее при следващата криза. Така че наистина а, ние трябва да образоваме хората, трябва те да имат финансова грамотност, финансова основа. Това е много важно. Може да попитате защо е нужно това. както казах, ще, аз изхождам също така и от едно проучване на Холандската търговско-промишлена палата, които казват, хората разбират единствено само как да се договарят с клиенти, с потребители и знаят какво е лихва, но нищо друго не знаят. И всъщност предприемачите в Нидерландия се чувстват така безпомощни някъде около 30 и повече процента. т.е. липсата на познания, също така около, е, нямат познания в данъчното облагане. 49%. Те всъщност не знаят как да си попълнят декларациите, е, приходи, загуби и така нататък. Виждате каква, какво имам предвид, нали? Особено последните две неща, които казах. Те са свързани и с просрочените плащания. Тоест, много трябва да се работи в тази посока, а именно финансова грамотност на предприемачите. Административ... Следващия проблем – административната неефективност. Разбира се, че а, ние работим с хора, хората из... нареждат плащанията, т.е. трябва да има по-добра комуникация между МПС, между големите фирми. Може би няма да е лошо да се номинира някакъв омбудсман, защитаващ интересите на МСП, за да се отправят към него жалби и така нататък, или жалби относно, например, твърде големи срокове за плащане и така нататък. У нас, например, в Нидерландия, беше предложена инициатива от големите компании, които си дават сметка, че всъщност малките доставчици зависят от тях, че МСП всъщност, ако не си получат на време плащанията, те ще фалират. Някои колеги упоменаха финансови стимули. А, всякакви такива стимули, които могат да насърчават своевременното плащане, които могат да имат положително въздействие. сега искам да се спра на административната неефективност. Един основен проблем за просрочените плащания. Сега, разбира се, когато администрацията трябва да издаде фактури. Не винаги тези фактури отговарят на изискванията. И фактурата трябва да се върне и така нататък. Времето тече. Освен това, предприемачите трябва да знаят по какъв начин трябва да е структурирана фактурата, какво да съдържа, какви елементи, характеристики. И в заключение искам да отбележа, Нещо много важно. Третия проблем. Умисъл. Просрочване на плащане умишлено. Защо? Например, преди падежа на плащането получавате СМС. 9 от 10 всъщност нямат нищо против да плащат на време. Или пък такива съобщения, като най-нормалното нещо е да се плаща на време. А пък обаче, ако се е, включи заплаха, то тогава, разбира се, е, това е най-ефективната мярка. Например, ще бъдете наказани, ако не си платите на време и така нататък. Особено, що се отнася до данъчни а, а, органи. Сега, ако имате някакви други идеи, разбира се, ние с удоволствие ще ви изслушаме и а, ще ги прегърнем. Благодаря ви. Благодаря. Това бяха нашите е, гости от първия кръг е, на обсъждания. Сега е, думата имат нашите докладчици в сянка. Госпожа Грапини, имате думата. Мулțumesc foarte mult. Благодаря. И слушах наистина с огромно внимание. Това, което ни казаха нашите гости. И от самото начало искам да кажа, че мога да споделя следния личен опит. Аз имах три малки и средни предприятия. Самата аз бях предприемач, когато комисията даде старт на инициативата си. Когато директивата бе въведена, пък бях министър за малките и средните предприятия. Така че от личен опит зная колко полезно е това директивата бързо да бъде въведена в националните законодателства. Но нека бъдем честни със себе си. Аз съм съпредседател на интергрупата за малките и средните предприятия. Искам от сърце да благодаря на всички ви, които дойдохте тук, за да споделите своите полуки. Истински е проблемът в отношенията с големите вериги, защото малките предприемачи нямат преговор на мощ. Можем да говорим колкото искаме за гъвкавост. Обаче каква преговорна тежест има едно малко и средно предприятие? Както каза колегата от Euro Chambers, често пъти Малките и средни предприятия не познават добре законодателство, то и понеже се стремят отчаяно да запазят договора, се съгласяват на всякакви условия. Тук, ако ми позволите, има двама виновници централната и местната администрация на първо място. Със своят новите договори за обществени поръчки, те принуждават изпълнителите да приемат дълги срокове на разплащане, което се отразява върху отношенията с подизпълнителите. Аз направих предложение, когато бях министър, да се предпише задължение в директивата онези, които печелят е, обществени поръчки, да бъдат задължени веднага да се разплатят с подизпълнителите си. Това не беше прието. И трябва да ви кажа, че някои подизпълнители работят като роби. Значи, това е първият виновник централната, респективно местната администрация. Също така, е, има стремеж към ефтини кредити. Такива с нулеви лихви. Едно време, когато учих управление, менеджмент, преподавателите ни така ни казваха. Гледайте колко време остава до падежа и изтеглете парите едва когато падежът настъпи. Мисля, че това е проблем на етика. Проблем на етика в отношенията между държавата и предприятията. Той съществува в моята страна. В а, нашите учебни заведения се преподава това. Хората биват учени да не плащат. Казва им се, ако не платите, вие фактически получавате безлихвен кредит, защото не плащате. Тези пари се явяват за вас безлихвен кредит. Има тук няколко неща, които играят роля. Идеята, че разплащането трябва да се извърши в 60-дневен срок, освен ако в договора не бъде оговорено друго. И тогава голямото предприятие с голяма преговорна мощ започва да налага своята воля и казва не, не, няма да бъде 60-дневен срокът, ще бъде 90-дневен. Дължни сме да защитим малките и средните предприятия. И това можем да постигнем само ако въведем етични принципи. Иначе с понятието за гъвкавост се злоупотребява. То се превръща в своята противоположност. Малките предприятия трябва да работят при същите условия, както големите. Ако малкото или средно предприятие не получи парите си на време, то не може да плати на тези, които работят за него. Нито може да инвестира, нито може да си купи това, което му е потребно. И така малките и средните предприятия плащат по-малко на работниците и на служителите си. Нека кажем ясно. Че тук не трябва въобще да си мислим че добър вариант за решаване на ситуацията би било да се иде на съд. Малките и средните предприятия не сезират съдилищата. Те знаят, е, че съдебните такси могат да се окажат по-високи от вземането, което имат да събират. Това за първата виновна страна е, за цялата тази ситуация. Сега ще поговоря за втория виновник. А, комисията е провела едно проучване за това какво дължат държавите на малките и средните предприятия. И от него излязоха много изненади. Ние тук говорим за осреднени стойности. Обаче средната стойност не ви разкрива цялата картина – ако вземете отношенията между големи и малки фирми, ще видите, че цифрите са доста по-различни. Значи, това, което става в момента, и това сме длъжни да констатираме най-напред, е несправедливо. Мисля, че можем да кажем, че след влизането и в сила, директивата не е постигнала целите, към които бе насочена, въпреки благородните намерения на комисията. Значи, ако един нормативен акт не дава желания резултат, той трябва да бъде изменен. Големите предприятия казват, няма нужда от промяна. Има нужда от промяна, защото големите вериги, които, например, присъстват и в моята страна, имат господстващо положение на пазара. Те определят цените, на практика диктуват цените, от които се ръководят малките и средни фирми – и тези цени са толкова ниски, че едно малко и средно предприятие много скоро излиза от играта. Аз съм докладчик в Сянка от страна на моята политическа група и заедно с Лаура Коми силно се надяваме, че комисията ще прояви откритост към идеята за изменение на директивата, тъй че тя да може да постигне целите си. Става дума не толкова да защитим малките и средните предприятия, колкото да им гарантираме справедливи условия на функциониране на пазара. Малките и средни предприятия имат проблеми именно поради липсата на справедливост, поради липсата на лоялност в търговската практика. Едно малко или средно предприятие не може да задели достатъчно капитал на страни за други цели, ако непрекъснато вземанията му се просрочват. Като цяло, малките и средните предприятия трябва да плащат за суровините си. Те плащат на големи предприятия в 30-дневен срок. И тук проблемите се отвояват от това, че доставчиците на суровините обикновено са големи предприятия. Значи, когато голямото предприятие трябва да плати на малкото, срока е 60-дневен и освен това и не се спазва, а когато малкото предприятие трябва да плати на голямото, срокът е 30 дни. Мисля, че тук трябва да, възцаре, да се възцари справедливост. Благодаря, господин Сулич. Емотивни Благодаря. А, госпожо председател, благодаря на колегата, които тук още то се изказа, доста емоционално. Сега, моята позиция, разбира се, е малко по-различна, но преди да се обърна към гостите, а, бих желал да реагирам на казаното от преждеговорищата. Вие казате, че стандартният срок е 60 дена. Обаче има и такива злонамерени, които казват, че, които настояват на 90 дена или 120 такива и това трябва да се забрани. До 89-та година подобно а, нещо се наричаше а, петилетка – планирано стопанство. Поне така се наричаше в моята родина. Защото някои бяха тези, които управляваха, налагаха властта. Това се случва и тук. Може да се случи. Вие казахте, че дългите срокове могат да са проблем, ама накрая казахте, че всъщност Понякога цените са абсурдни. И МСП е, няма да имат е, достатъчно средства, дори вода за поливане да си платят. Ама какво искате да кажете с това, че ще диктувате цените на пазара ли? Къде да отидат малките тогава предприемачи? Пак в плановото стопанство ли да се, към него ли да се върнем? Пазара не работи така. Има такива с повече власт и такива с по-малко власт. Това е. Обаче е, всички се радваме на свобода. Никой нищо, на никого нищо не диктува. В противен случай ще преминем към социализъм. И знаем каква беше ситуацията в Централна Европа, източна. Дори Европейския съюз, институциите също просрочват големи суми. Така че нека наистина да оставим отношенията в частния сектор сами да се уредят. Аз разбирам а, някои специалисти, които казват, нали, те получават парите си от големите вериги и така нататък, затова представляват и тяхната позиция. А що се отнася до МСП, дали ще бъде 30 или 60 дена, ами кой ги принуждава да доставят да, или да работят с големи вериги? Никой не ги, никой не ги принуждава. Може би е, са имали и други неизгодни възможности. Те са избрали най-малко, най-малкото зло. Но това е проблема на всички МСП, които се борят за а, е, ниша в, на пазара. Европейския съюз, според мен, не трябва да се намесва. А, е, искам да реагирам на казаното от госпожа Мертин. Вие казахте, че това са средни стойности, които а, посочихте и че има такива, които по-бързо си плащат или своевременно и така нататък. И други, които по-бавно плащат. Еми, еми, така функционират на практика нещата. Това е естествено. Важно е, според мен, в тези взаимоотношения Европейския съюз да не се намесва. Има директива, тя се прилага, добре. Нека наистина тази директива изцяло да бъде транспонирана. Преди да започнем да мислим дали да я променяме, как да я променяме, да създаваме нови правила и така нататък. Най-напред трябва ние наистина да положим усилия тази директива да бъде транспонирана и прилагана. Защото много от елементите не се прилагат всъщност правилно от директивата. Има клиенти, които не спазват срока. Но това не е проблем на Европейския съюз. Това е проблем на доставчиците. Аз е, бях предприемач преди да вляза в политиката. Имах 250 служители и някой като не плащаш. Аз не, не, не отивах към в, при Европейския съюз и да се оплача. Нещо направете, за да си получа парите. Аз просто не работех повече с тези хора. Искате да заличим капитализма ли? Не мисля, че това ще оправи ситуацията. Благодаря ви. Благодаря на всички, които ни предоставиха толкова важна информация от нашите участници в изслушването. И а, мисля, че има много важни въпроси, които трябва да се повдигнат. Виждам, че европейските а, институции тук също имат своите отговорности по отношение на плащанията и а, забавянето на плащанията. Явно европейските е, институции не спазват цялото законодателство, което сами са одобрили в областта на сроковете на плащане. Би трябвало ние да сме пример за това. И всъщност примерите, които а, се дадоха и на национално равнище, са притеснителни. В някои от случаите предприятията не могат да заплатят, защото не са успели да съберат вземанията си от други институции. Надявам се да имаме възможност да задълбочим тази дискусия в рамките на втория панел. Що се отнася до бизнес към бизнес отношенията, не може да се действа на сляпо. Тук говорихме за различните инструменти, съобщения, които дават възможност да се прилагат правилата на единия пазар. Да, тази информация е полезна, но трябва също така да се знае, че има асоциации на малките и средни предприятия, които са особено добре разположени за да извършат такава информационна кампания спрямо своите членове и а, другите организации. На времето бях се противопоставил на някои от задълженията, които се въвеждах за малките и средни предприятия, а именно да предоставят определена информация и така нататък, но явно днес много малки и средни предприятия са изправени пред много сериозни предизвикателства и проблеми в това отношение. И понякога действително а, има смисъл да се а, въведе някакъв вид предвидимост, доколкото е възможност. Сега, може би, би следвало да обмислим този въпрос и а, действително аз познавам някои малки и средни предприятия, които имат а, такива трудности от а, финансово-счетоваден характер и а, е хубаво, в новия мандат да предвидим и някои сериозни задължения, които се въведат и да се подобри ситуацията. Вчера говорихме за доклада на господин Тарабела за хранителната верига. Там имаше доста трудности, които трябва да бъдат разрешени посредством законодателството, но и не само с него. В доклада на господин Тарабела говорихме за медиация. Мисля, че при закъснелите плащания и нелоялните практики трябва да се постави акцент върху взаимоотношенията между предприятията, да има добри взаимоотношения и действително в някои случаи трябва да не приемаме определени практики. Струва ми се, че може да се предвиди някакъв вид медиация за малките и средни предприятия понятия. Това не е нещо предвидено днес, но такъв вид медиация може да се създаде за именно случаите на закъснели плащания и така в Нидерландия малките и средни предприятия много често говорят за тези закъснели плащания, без задължително да се цитират имена. И така, искам да а, подчертая важността на тази идея за да се въведе някакъв вид медиация, но и да се спазят личните данни, не е зажидно да се говори за имена. Може да се гарантира поверителността на данните поне на първи етап. И накрая искам да кажа нещо, което чувам от МСП и които имат сезонен характер на работата си. Понякога през зимата се извършва дейността, а плащането а, чак половина е по-късно. Тук би трябвало да се въведе някакъв вид гъвкавост. Благодаря, господин Цуло. Марко Цуло, искате да се изкажете? Не. Добре, тогава давам думата на нашите гости, за да отговорят на въпросите, които бяха зададени, ако имат бележки по повдигнатите теми. Господин Хендрикс. Благодаря, госпожо председател. Всъщност нямаше кой знае колко въпроси. Може би в началото все пак да подчертая, защото от 93-та се занимавам с този това досие и все се опитваме да подобрим текста. Днес малко преживяването ми е в от типа дежавю, защото все за едно и също говорим. Има проблем за малките и средни предприятия. И според мен би трябвало да разсъждаваме извън нестандартно за да намерим добро решение. Не смятам, че свободния свят ще пострада, когато задължим големите предприятия да заплащат в рамките на 60 дни. Има много сериозни проблеми с някои от големите предприятия. Нидерландия споменахте. И аз казах, там има задължение за големите предприятия да плащат в рамките на 60 дни. За останалите между малки и големи, големи и малки и средни, там има свобода на договаряне. Възможно е да се справим с някои конкретни проблеми. И още веднъж при образованието и осведомяването на малките средни предприятия може да разгледате нашата дейност. От самото начало ние настояваме, че малките и средни предприятия дори не е нужно да изпращат своята информация. И господин Леон го и ние също като предприятие, като асоциация го а, разглеждаме като въпрос, но това не разрешава големите проблеми, с които, пред които сме изправени, особено в а, големите предприятия. Три от четири предприятия в Финландия приемат по-дълги срокове, а, отколкото тези, които се чувстват а, приемливо. Текстилният сектор, господин Гион, вие зададете въпрос. Да, това го обсъждаме, проблем е. Ние сме представители на различни сектори. И действително в текстилния сектор а, съществува този проблем. Често се предлага да се работи с секторен подход, както например във Франция. Можем да го обмислим, но а, често проблемът е, че секторът не е добре разпределен, раз, отделен и често границите между различните сектори че, се размиват. И отделно текстилния сектор, а, малките предприятия, които представляваме, това ли могат да предобият, приемат срок от 90 дни, събравете 60 евентуално. Но отново ни трябва гъвкаво законодателство за голяма част от предприятията, защото за тях няма проблем, но някои конкретни проблеми, особено, и съжалявам, че ще го кажа, а и не чух от страна на големите предприятия ясен отговор и ясно решение за този проблем, все още го чакам. Та не можем да го а, решим с а, подобен подход, защото те са а, твърде големи, за да се срамуват. И там трябва да се търси решение. И още веднъж а, обществените органи има там нужда да видим какви са възможностите. Председателката, да, втория панел е за обществените органи, за това заповядайте. Следващия оратор. Благодаря много. Госпожа Брамин каза, че ние представляваме големите разпространители и дистрибутори. Действително, тях представляваме, но това, което се опитвам да ви представя тук е реалността в Испания. С оглед на рамката, която се определя от директивата от 2011 година, считаме, че нещата работят добре. Въвеждане на условия, които се приемат от всички и а, няма да има конфликт между операторите. Не, се иска, не целим да закриляме прекомерно нашия сектор, просто го описваме. Действително, че има и съдилища в Испания, които могат да санкционират всяко предприятие, било то малко, средно или голямо. Имаме и механизми за административна защита и те също работят. Говорихме за хранителната верига. Това е сектор, в който много се обсъжда тази тема и имаме орган, който много добре функционира. Могат анонимно да се подават жалби и е, органът работи отлично. Това означава, че има доста малък брой е, жалби по причина закъснели плащания. Това е това са данни от Министерство на земеделието. Както споменах, Това, за което ние настояваме е европейските институции да въвеждат мерки, за да има добро наблюдение и последващи действия, що се отнася до упражнението на директивата. В директивата се определят ясни условия, критерии, крайни срокове за всички. И ако целите на директивата не се спазват, то не е заради директивата, а заради начина по който се прилага. В този смисъл бих се съгласил с това, което вие казахте трябва да разполагаме с добри средства, за да спазваме условията, които вие определяте. Съгласен съм изказаното от господин Зулив. Ако Европейския съюз трябва да защитава свободата на пазара, то мерките, които се предприемат, трябва да са съразмерни спрямо целите, които се поставят. Говоря тук за голям мащаб на дистрибуция. Крайни срокове са нужни, различни видове договори могат да бъдат определени, било то писмени или устни трябва да отчетем също така и вида продукти, с които боравим. Тоест, трябва да сме изключително внимателни, за да избегнем непропорционална намеса, която би имала негативен ефект. И е, госпожа Мертин, съвсем накратко, не мисля, че тук се опитва някой да а, създаде някаква форма на социализъм или може би по-точно комунизъм искахте да кажете вие, но по-скоро ни справедливи отношения между всички действащи лица на пазара. Има ли някой от Швеция тук? Правилно ли си спомням, че там има закон за прозрачност на заплатите? Правилно ли си спомням? Ами, може би това би било решение, ако е приемливо, ако никой няма нищо против да има а, забавени плащания с а, големия бизнес, това би било а, едно решение. Предлагам сега да преминем към следващия ни панел и да обсъдим а, транзакциите между обществените органи и стопанския сектор. На първо място ще чуем госпожи Брамини от ICOM Италия. Buongiorno. Buongiorno. Благодаря ви. Добър ден, уважаеми дами и господа. Аз говоря без бележки и записки. А, много често. А днес ще ви разкажа историята на а, моята фирма. Сега, идеята е, нали, това, което чух тук, всъщност да се облечат малките и средни предприемачи, за да получават своите плащания в рамките на 60 дена от страна на големите. Не знам това дали ще стане в рамките на 60 дена, дали това ще е възможно. Но, какво искам да кажа? Публичните власти са тези, които първи трябва да бъдат посочени с а, а, пръст. Нашата фирма ICOM е създадена 73-та година и ние се занимаваме с строежа на водопречиствателни станции и съоръжения. Ние сме участвали многократно в процедури за обществени поръчки, в такива Например, в, аз съм спечелил такива в Южна Италия и в Сицилия, тъй като пазара на север <clears throat> вече е доста запълнен. Имаше, разбира се, нямахме проблеми с основните възложители, а по-скоро проблемите започнаха да се появяват с такива подгрупи, консорциуми и така нататък. И в един момент те не ми плащаха. 350 милиона евро. Месечно. Все по-малко и по-малко ми плащаха. А моите дългове растяха. Аз вярвах в моето предприятие, но вярвах също така и в италианската държава. В един момент те не искаха повече да плащат. Аз бях взел а, кредит а, като ипотекирах къщата си, 350 хиляди евро първия кредит, втория кредит ипотекирах офиса си. Тоест, два кредита, с които ипотекирах собствеността си. Ние сме малка фирма. Някъде около 15 милиона годишно е нашия оборот. Аз не знам защо тези обществени, тази обществена, публична администрация, тези власти не ми плащаха, но аз а всъщност извършвах а, всъщност имах и общинска позиция а, и а, всичкото отгоре а, те ми наложиха санкция, защото не съм си а, а, плащал а, задълженията. И аз всъщност трябваше да фалирам, да обявя банкрут. Три. Вие тук говорите за дни. Моите плащания бяха просрочване 3, 4, 7 години. Особено когато ставаше въпрос за кампании, където държавата пряко трябваше да плаща. Затова днес съм и тук. Моля ви, наистина, да бъдете проактивни. Има много други предприемачи като мен. И в Италия, които са изложени на такъв риск. Дори да нямат задължения, много фирми трябва да а, бъдат анулирани и да затворят. Тези 8500 предприемачи, които се самоубиват годишно, защото са оставени сами. Аз съм италянец, но съм и европейски граждани. Затова ви моля най-горещо да направите да предприемете някак, някакво решение. Всяка такава загуба трябва да бъде обещетена от държавата. Как така държавата ще си позволява такива неща? Това не е ресторант на самообслужване. Ами аз бях изхвърлен от собствения си дом. Именно защото вярвах на държавата. Аз не, никого не уволних. Обаче МСП, ние сме като семейство. Знам кой има деца, какви деца и така нататък. Има от моите служители, така че още веднъж ви умолявам наистина да предприемете нещо. Thank you very much. Um... Много ви благодаря. Наистина за това искрено споделяне. Следващият оратор е госпожа Розела Пезини де Джеронимо. Тя също е предприемач от Италия. Имате думата. Да, много ви благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря също така и на Лара Коми а, за поканата, която тя отправи към мене. Това, което чух от а, а, преждеговорищия, просто толкова силно ме докосва, че се наслозиха очите ми. Благодаря за вашето внимание, за това, че ни представяте възможност да представя и собствения си опит. Аз съм родена в а, Катания, Сицилия. Учила съм в чужбина и се върнах след това в родината си, в Катания. Защото просто обичах Катания. Исках да подобря нещата там, на място. Защото а, темите като а, чистотата на околната среда много ме вълнуваха, затова насочих вниманието си върху управление на отпадъците – От 40 години в а, Катания а, има една фирма, Асти, която управлява отпадъците. Между впрочем, аз съм убедена защитничка на околната среда и участвам всъщност в различни инициативи и се боря за една по-добра околна среда, по-чиста. А моята фирма е семейна. Към момента нашият оборот възлиза на 40 милиона евро. Нашите служители са 700 Господин Брамини, ние също работим за тези прословути италиански е, власти, администрации, без значение къде са те, в случая Катания, Сицилия. тази администрация поддържа един много неприятен, напрегнат климат между предприемачите. И от 7 години не са ми изплатени 17 милиона евро. Чакам ги от 7 години. Те са просрочени. Не съм фалирала още. Просто защото хората ми се доверяват. Банките не ми даваха повече кредити. Може би това беше по-добре, защото отдавна щях сигурно да съм фалирала. Обаче аз се обединих с доставчиците. И всъщност ние създавахме една мрежа, която ни спаси. Затова и не само аз съм още е, е съществувам, но и други фирми. Каква е ситуацията в Италия? Предприятия, които работят в публичния сектор – като например такива, които работят за околната среда. Вие не можете да фалирате, защото това е обществена дейност. Вие дори да нямате пари, вие се длъжни да изплащате заплатите. И съответно предприятието трябва да си плаща и данъците, социалните осигуровки за работниците и така нататък преди общината да изпрати а, нареждане за заплаждане или санкция, а, тря, вие трябва да докажете като предприемач, че сте си платили всички осигуровки и всички данъци. Тоест, преди да ви а, изплатят а, а, сумите. Сега, има предприятия, чието единствен клиент е държавата. И държавата, ако не плаща, как това предприятие ще се развива? Как, каква е логиката в това? Да речем, вземем един договор, в който е разписано, че плащането трябва да бъде извършено до 30 дена. И това е месечното счетоводство. Държавата не плаща, вие обаче не можете да прекратите дейността си липса взаимност, реципрочност. Тоест, един договор въжи за двете страни. Това съм го учила в университета. Не може всъщност е, едната страна от договора да се отегли. Ами аз съм предприемача, аз трябва да си извърша услугата, трябва да си платя на работниците и така нататък. След като издам фактурата, нали, трябва да получа а, до 30 дена или 40 дена парите. Ама не забравяйте, че тук има всъщност и лихви. Ако аз трябва да, да, да направя плащане, всъщност аз трябва нали, да посоча защо съм просрочила плащането спрямо държавата и така нататък. И трябва да плащам и лихви. Така че. Един договор, например, с регионална управа е доста сериозен риск поне това е ситуацията в Италия. Риск за предприемача. Така че, моля ви, наистина помогнете. Между прочим, Италия е многократно а, е, им, имала нарушения на законодателството, но нищо не се случва. На Италия е все тази, изобщо какво се решава Брюксел, дали има санкции или не. Затова аз също ви моля по някакъв начин да принудите Италия щом се издаде фактура в рамките на 30 дена да се плаща. Така е разписано в договорите. Максимум 35 дена да са това. В противен случай фирмите няма да оцелеят. Това е недопустимо. Ние трябва да спазваме правилата, обаче кой а, а, не спазва правилата? Държавата, която всъщност би трябвало да бъде ролевия модел. А държавата се измъква не плаща и дори и лихвите при просроченото плащане. И аз, когато съм затънала винаги от дългове и грижи, трябва нали, да чакам държавата. А пък аз винаги трябва всичко в срок да си плащам осигуровки, данъци и така нататък. Така че, моля ви, направете нещо. Например, предприемачите би следвало да имат право а, да си плащат по-късно в такива ситуации вноските към държавата. Или много по-важно е обаче да бъдем обещетявани за тези просрочени плащания – противен случай предприятията ще фалират все повече и повече. Знаете ли какво се случва, когато предприемач не плаща точно на време? 40% е лихви за всяко просрочено плащане се, плащане се налагат. Можете ли да си представите какво е финансовото отражение върху това предприятие? Какво трябва да направи да удържи едно предприятие в такава ситуация. Представете си 40% допълнително, отгоре. Ние сме обречени на провал, на неуспех. И просто да чакаме чудо. Какви са правата на общините в Италия? Ако аз имам кредит, заем общината като предприемач и да речем, общината фалира. Това е възможно в Италия. И а, имаме посредник, който казва, да, нещо остава, но представете си, аз имам 80% разходи. Как някой ще ми каже, 40% само ще ви изплатим. Случвало ми се е това. В една а, община няма да я посоча. Трябваше да чакам 10 години, докато се официализира а, фалита на общината, да бъдат разпределени дълговете и така нататък. И накрая вие не е ясно дали изобщо ще получите нещо. Има производства по несъстоятелност в Италия, които текат повече от 10 е, години. И никакво обещетение няма за предприемача. Ами докато аз чакам тези 10 години, няма никаква гаранция, че и цент ще ми изплатят. Така че умоляваме ви по някакъв начин. Италия всъщност да разбере какво става. Защо ние трябва да спазваме правилата, а държавата е първата, която ги нарушава? Това е несправедливо. Ами ти като не ми плащаш, и аз няма да ти плащам. Това е равнопоставена ситуация. Договорите имат две равнопоставени страни. Благодаря много за вашето ясно послание. Последният ни оратор е госпожа Финли от постоянното представителство на Ирландия в Брюксел. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата да присъствам на днешното изслушване. Извинете ме. Трябва да кажа в самото начало, че Ирландия е привършеник на културата на плащанията в срок, особено плащания в срок от страна на държавната администрация. И ние смятаме, че обществените органи, държавни, общински, и следва да изпълняват водеща роля в промяната на културата, такава каквато е сега, и превръщането и в култура на плащания в срок. Ние имаме определена уредба на плащанията между държавни общински органи в Ирландия и предприятия и постоянен диалог. Съответният закон изисква плащане от държавните и общинските предприятия, плащане в 30-дневен срок при получаването на валидна фактура. В отношенията между предприятия този срок е 60-дневен и той може да бъде удължен само ако страните изрично се договарят и ако е справедливо. Ако няма договор, Срокът за плащане е 30 дни, независимо дали става дума за държавна администрация или за отношения между фирми. Независимо от минималното законоустановено изискване от 30 дни, през юни 2009 година правителството пое ангажимент държавните органи да плащат доставките си в 15-дневен срок от получаването на действителна фактура. Това е решение на правителството. През 2011 година да е взето допълнително решение, този ангажимент да бъде разширен така, че не само централните държавни органи да спазват подобно задължение, но и местните органи, органите на местната администрация, както и всички държавни агенции. Всички държавни органи и публичният сектор обнародват ежегоден доклад е, с който отчитат как са изпълнявали плащанията си. През 2016 година правителството се ангажира дори да усъвършенства отчитането на изпълнението на тези задължения. Размера на плащанията, просрочията, лихвите, разходите за обезвреда на другата страна се отчитат. И това отчитане, това докладване съществува успоредно с задължението да се отчитат плащанията, извършени в 15-дневен срок, в срок между 15 и 30 дни и в срок надхвърлящ 30 дни. За две... 3 месече на 2018 година средно 84% от фактурите се плащат в 15-дневен срок, както правителството се е ангажирало да прави, а 96% от валидните фактури се, плащат се плащат законоустановения 30-дневен срок. Миналата година, 2017 година, бе прието решение, според което държавните органи и обществените органи са длъжни автоматично да начисляват лихва, когато са просрочили заплащането на валидна фактура извън законоустановения срок от 30 дни. Тоест, след като изтъкат 30 дни, започва автоматично да се начислява лихва върху забавеното плащане. Отделните министерства и лично министрите са длъжни да гарантират, защото министерствата и агенциите по тяхното ведомство ще изпълняват това задължение и ще се отчитат много ясно за това каква е платежната им практика и какви жалби получават във връзка с просрочие. Автоматичното начисляване на лихви и поемането на разходите за обезвреда на контрагенда е ключова мярка за подобряване на културата на разплащане. И това е стимул допълнително да се плаща много по-бързо, отколкото изисква законът. Защото има законоустановено право на лихва, когато настъпи просрочие. Държавните органи и агенции, в този смисъл са водещ пример. Един от ораторите тук спомена, че понякога държавните органи използват тактика на разтакаване. Но ние си имаме процедура за това. Хората, които обработват фактурите, са длъжни да правят това в срок и в нито един момент часовникът не спира. Непрестанният диалог също е черта на нашата култура. Имаме постоянна комисия, която съветва министър за малките и средните предприятия във връзка с проблемите. Голяма част от инициативите на ирландското правителство за недопускане на просрочия са резултат именно от съветите, които сме получили от тази комисия. Имаме и практически кодекс за плащания в срок. Това е, е практика, съвместна инициатива на Ирландския институт е, за управление на кредитните, Ирландското е, сдружение на малките и средните предприятия, Асоциацията на малките фирми, Търговската камера в Ирландия, Банковата федерация в Ирландия и Асоциацията на големите фирми. И е, също така Сдружението за предприемачество и иновации подкрепя кодекса. Този кодекс е, бе разработен и въведен през март 2015 година и много е помогнал за промяната на културата на разплащанията. Трябва да ви кажа, че в тази сфера непрекъснато има какво да се работи по-малко от 300 са предприятията, които се придържат към кодекса, но може би се изразих твърде отрицателно. Както казах, работи се непрекъснато. Има какво да се работи непрекъснато. Последните ни примери са с някои големи предприятия, които са се ангажирали да извършват плащанията си строго в срок. Изключително важно е предприятията и техните сдружения активно да допринасят за създаването на такава нова култура. Да, в заключение и в обобщение, мисля, че общественият сектор трябва да дава примера. Научили сме се на това от собствен опит. Също така, процесът е непрекъснат. Това също сме научили от опит. Изключително важно е, представителите на предприятията добре да защитават интересите на малките предприятия, да стимулират стремежа към по-нататъчна промяна и да организират разяснителни кампании, за да подпомагат прилагането на доброволно съгласуване данъчните кодекси. Е, държавните органи също имат е, роля в разяснителните кампании. Е, компетентните ирландски органи ежегодно организират разяснителна кампания с информация за всичко, което трябва да бъде известно на малките и средните предприятия, включително информация за това, че те трябва да получат плащанията си в срок и ако това не стане, имат право на обещетение. Значи, може би е, не трябва да се извършва много рязка, внезапна законодателна промяна. Е, при нас по-скоро не е имало законодателни промени, а ние сме правили е, много малки стъпки, постъпателно, една по една и така постепенно успяхме да променим културата си. Надявам се, че идеите, които ви давам, могат да влязат в полза всякакви идеи следва да бъдат взети предвид, включително и, разбира се, идеята за промяна на законодателството, за да може да се подобри съществуващото положение. Благодаря. Сега ще дам думата на членовете на комисията. Но най-напред ще чуем госпожа Вайдъл от Генерална дирекция Растеж на Европейската комисия. Благодаря много на всички. Нека първо да благодаря на Инко за тази чудесна инициатива по тази важна тема и за това, че ни даде възможност да се включим, да дойдем тук на първо място да слушаме, защото този принос е много важен за нас. Съвсем накратко от нашата гледна точка, директивата за закъснелите плащанията, плащания, какво е постигнато виждаме, че плащанията и условията на плащания се организират в по-общи категории. Нивото на закъснение е паднало, но сме наясно, че сме, не сме там, където трябва да бъдем. Наясно сме, че не е идеална ситуацията и все още има много какво да се направи. Виждаме, че закъснели плащания са обща практика във всички економически сектори, но е а, особен проблем в тези а, сектори, където има по-голяма интензивност. Знаем, че 60% от а, предприятията в Европейския съюз получават плащането по-късно, отколкото е договорено. Това е проблем, който се отразява особено на малките и средни предприятия и по-конкретно в взаимоотношенията бизнес към бизнес и беше спомената от различните изказвания заради липсата на сила за договаряне и добра позиция. Така че действително малките и средни предприятия им се отразява повече, защото имат а, по-неблагоприятно ни условия. По-малка ликвидност, освен всичко останало. Така че по този начин се допринася и до по-големия брой фалити в света. Така че наясно сме съществува проблем. За нас по-голямата загриженост е и в това, че имаме по-обща политика за подкрепа на малките и средни предприятия и искаме да имате повече достъп до финансиране. Много инвестиции от европейския бюджет в тази посока се правят. И този проблем за закъснените плащания върви срещу а, всичките ни усилия в обратната посока. И за комисията това остава приоритет, по който трябва да се работи. Какви са заключен... заключенията, които ние правим и какви са следващите стъпки? и по-конкретен въпрос беше възникнат, възникнал за това дали трябва да се промени директивата. Не знаем дали това е правилното решение на проблема, но нещо, което трябва да обмислим е по-конкретно в взаимоотношенията предприятие към предприятие, приложението на директивата не е много добро защото се разчита на предприятията. Няма инспектори, които да идват и да проверяват и да ви наказват за това, че сте закъснели от срока, предвиден в директивата. Затова трябва да признаем, че а, прилагането, особено на ниво предприятие към предприятие, е на ниско равнище. Що се отнася до а, обществените органи, там имаме повече средства за контрол и искам да уверя преждеговорившите, че ние започнахме много стрикна политика за спазване срещу държавите членки, където има много големи закъснения в плащанията и може би сте наясно, че Италия са подвени под отговорност в съда за закъснение по именно тази директива. Ние също така виждаме, че те въвеждат мерки за да подобрят ситуацията. Работи в тази посока. Както казах, директивата има положителен ефект, но има структурни а, слабости при приложението. Приложението спазването е а, сложен въпрос. Преди няколко години беше споменато, че а, още тогава разглеждахме въпроса как може по-добре да прилагаме директивата и така стигнахме до извода, че трябва по-добре да разберем първопричините за закъснелите плащания и също кое би било ефикасна мярка за доброто прилагане на директивата. И за да разберем по-добре ситуацията, нашата служба възложи изследване за събиране на информация и така помолихме да ни се изложат по-общите причини за закъснели плащания и много от тези причини вече бяха изложени и споменати в днешната дискусия. Някой от вас го нарече финансова грамотност. Наистина подходящо. Много от малките и средни предприятия не са наясно с правата, които им се се предвиждат по тази директива също така дълги проверки, административни процедури, много причини. В същото време докладът разгледа и това, което съществува в различните държави, какъв вид мерки са предприяти. Беше много интересно да чуем ирландският пример, какво може да се направи да се насърчава по-добра култура на плащанията и тук, мисля, имаме много добри резултати. Едната от идеите, разбира се, да се въведат по-кратки срокове. Друг успешен вариант е да се увеличи прозрачността на спазването на сроковете на плащания от страна на предприятията, също ефективността на въвеждането на реални санкции, за предприятия, които а, имат а, проблеми в това отношение. И също така това изследване ще бъде публикувано съвсем наскоро и там има много идеи, по които можем да работим. Мисля, че трябва да подходим интелигентно в това отношение, защото е сложно приложението. Трябва да видим и взаимовръзките с другите политики и нормативни актове. Имаше и предложение сега за хранителната верига. Там има конкретни разпоредби за закъснените плащания. Това е една от мерките. Трябва да бъдем обхватни, да подходим интелигентно, да мислим нестандартно, за да се справим с проблема. Благодаря много, госпожа Гърбини. Благодаря много. Този път ще бъда кратка. Ясно е и от ирландския пример, но и от дебата, че тук има споделена отговорност и днес всичко може да се реши на ниво Европейски съюз. Много е важно управлението и етичния подход. Не може примерът за това, че обществените органи не плащат, да се използва за това големите предприятия да считат, че е разумно да не се заплаща на време. Аз съм живяла в социалистическа държава. Не става въпрос за разликата между социализъм и комунизъм а, и позволяването на някаква анархия в а, економиката и налагането на интереса и, и силата на най-големия. Когато има дисбаланс, когато има несправедливост, комисията трябва да се намеси. Ако държавата не си спазва а, задълженията, трябва нещо да се направи. Трагични са примерите от Италия, а сме чували и за други държави. Трябва да се наблюдава всичко това от комисията, защото става въпрос за вътрешния пазар. Господин Солики иска нещо друго. Да се скрие някъде държавата и да се остави всичко на силите на пазара и да става каквото ще. Но все пак трябва да има някаква грижа за етичността, за справедливостта. Действително, когато става въпрос заплащанията от големите към малките предприятия, разбира се, че е добре да се направят изменения на директивата. И тази сутрин гласувахме по моя доклад. И за това, че 80 хиляди повече трябва да се харчат за малките и средни предприятия. Може наистина да се обърне на ниво държави членки, повече образование, повече обучение за финансова грамотност, както беше казано. Но не можем просто да не си даваме сметка, че големите имат повече сила от малките и трябва да видим как да подпомогнем ситуацията. На следващото място този негативен пример за държавата и мислейки, че ако държавата плаща на голяма фирма, а фирмата има малки поддоставчици, малки и средни предприятия, не може е, парите, които идват от държавния бюджет, да стоят е, на ниво голямата е, фирма. Разбира се, че голямата фирма има достатъчно ам, е достатъчно надежда, за да преговаря с а, обществения орган, който и възлага поръчката, но не може а, това да се отразява толкова негативно на малките и средни предприятия. Надявам се наистина комисия да бъде достатъчно отворена. Благодаря ви много и също към представителите на малките и средни предприятия не искаме. Благодаря ви, че е, дойдохте. Не искаме да изключваме големите предприятия. А, ние в. А, междуведомствената група имаме своите а, дискусии, обсъждания, опитваме се да намерим добри решения. Малките предприятия понякога гравитират около големите и е, трябва да намерим решения, които да са валидни и за големите, и за малките. Не можем да лишаваме малките и средни предприятия от а, е, е, суровини. Така че ще се радвам да поработим по този въпрос. Господин Солик. Много ви благодаря, госпожо председател. А, аз не съм казал обаче а, това, което а, каза една от ораторките. Ние не живеем в а, див свят. Даже а бих казал, света, в който живеем е свръхрегулиран. Така че, нека по-добре всички правила, които сме приели, да се прилагат. Това можем ние да направим, за това да се борим. Чухме представителката на комисията. Чухме слушаите в, в Италия. Милиарда евро всяка година се вливат в такива региони и комисията нищо не прави. Нека комисията да се намеси. Тук става въпрос за а, публични а, субекти и така нататък. Тоест разполагаме с много правила. Иллюзия е да си мислим, че трябва да създадем нови правила и че новите ще се спазват, а пък старите няма да се спазват. Защо? Нещата не работят по този начин. Искам да се обърна също и към колегата Мертин. Аз не вярвам, че вие а, се стремите към социализъм. Вие не познавате социализъм. Много млада сте. Но знаете, че пътя към, ад, пътя към ада е послан с много добри намерения. Нали? Нека да не забравяме и това. Можем всичко да регулираме. Това е иллюзия също, че е, регулирането, колкото повече регулираме, толкова повече ще подобрим обществото. И че тогава всичко ще работи по-добре като се въведат нови правила. Реалността показва, че това не е успешно и не работи. Благодаря ви. Благодаря ви. Така, нямаше всъщност пряко зададени въпроси, по-скоро колегите наистина така споделяха своите позиции, защото нашите гости наистина ни докоснаха със своите истории. Чухме и гледната точка на Ирландия и чудесната практика. Там искам, разбира се, да благодаря на всички наши гости. Да ви пожелаем много успех. Както чухте, Европейската комисия с готовност ще предприеми следващите стъпки. Благодаря на гостите на Европейската комисия и на колегите, разбира се. Мисля, че можем да приключим нашето изслушване, което разбира се и нашата последна среща тук преди лятната почивка. Така че искам да благодаря на секретарията на нашата комисия за цялата работа през последните месеци. Искам да благодаря на преводачите за тяхната чудесна работа. Много ви благодаря. И на всички вас да пожелая една хубава лятна почивка.